Уважаеми колеги, умолявам ви да заемете местата си. Много важно заседание ни предстои. Ще можем да изслушаме докладчите. господин Фернандес, господин Гулман, които току-що внесоха своя проект доклад и естествено след това ще проведем размяна на мнение в пределно широк обхват. Бих искал да се уверя все пак, че дневния ред не поражда възражения. Не виждам. Също така да се уверим, че протокола от предходното заседание на 23 февруари, тази 26 февруари и от 2 март, т.е. два протокола не пораждат възражения. Някакви коментари? Добре. Прияти са, значи, протоколите. И сега приканвам Роберто Галтиери да вземе думата, ако желая, в началото на заседанието. Благодаря. Предстои е изключително важно заседание, колеги, тъй като докладчиците за пръв път представят проекто доклада си. Имаме становище на е, съвета е, на министрите по економика и финанси и аз смятам днес парламентът ще заяви доста амбициозни намерения – Виждате е, колко активно се работи. В Страсбургски четвъртък заседаваме от 8 часа сутринта. Но трябва да се бърза. Е, тоест всички са привързани към е, целта плана Юнкер да заработи колкото се може по-скоро. Съответно, дължим благодарност на докладчиците за положените неимоверни от тях усилия в такъв кратък срок да подготвят доклада си. Аз се надявам днешното заседание и прочее да бъде значимо и да се придвижим напред в правилната посока. Така, благодаря. За да гарантираме богатство на дискусията и тъй като мнозина от вас вече желая да вземат думата, аз ви предлагам, след като изслушаме докладчиците, които са извършили значителна работа, да ограничим времето за изказване на две минути и половина, тъй че всеки да може да се изкаже и нашите докладчици съответно да могат да отговорят. Ако няма други предварителни изказвания, господин Фернандес, първи докладчик. Благодаря, господин председател. Ще говоря сега на португалски. Искам да благодаря на моя колега докладчик, господин Болман. Благодаря му сърдечно. Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха и които допринесоха за това да преодолеем първата стъпка. Това е естествено първа стъпка, но тя е изключително важна. На китайски се казва един дълъг път започва с първата стъпка. И тази стъпка се надяваме да не бъдем прекалено дълга, защото искаме да приключим този доклад колкото се може по-бързо, искаме да се включим в графика и през юни да постигнем споразумение. Смятаме, че фонда за стратегически инвестиции е една огромна възможност, възможност да постигнем комплементарност и адиционалност, да постигнем повече инвестиции, и да осигурим повече работни места, да подкрепим малките и средни предприятия и да опростим нормативната база за тях. Това е голямо предизвикателство. Предизвикателство е за държавите членки и за регионите. Предизвикателство е за транспорта и за областта на науката и изследванията. Учените имат възможност сега да получат повече средства за своята дейност. Искаме да имаме един достоверен, един надежден план, който ще се увенчае с успех. Един план, който е приложим и реалистичен. Гаранциите, които даваме тези 16 милиарда, тези гаранции не може да ги оттеглим. Важно е да създадем доверието и за 8 милиарда, които ще дойдат от бюджета. Тези пари трябва да бъдат защитени от парламента, защото те ще представляват един фонд за гаранции. Те са основата за надежността на плана. За какво става дума? при нашите предложения. Искаме повече гъвкавост при фонда за гаранции. Европейската комисия би трябвало да се застъпи за това да въвлече в работата двата бюджетни органа – Както казах, 8 милиарда евро ще представлява фонда за гаранции и едни допълнителни 16 милиарда. Тези средства трябва да бъдат защитени. Европейският парламент трябва да участва при контрола на този план. Парламентът трябва да защити легитимността на плана, без да поставя под въпрос факта, че трябва естествено да има разделение на властите, това, това е саморазбиращо се. Освен това, трябва да осигурим обективност на решенията. Не би трябвало да има пристрастие при избора на, поли, на проекти, не би трябвало да има политическа отцветеност на проектите. Това е изключително важно. Но най-важното е участието на парламента в целия процес. Както казах още от началото на моето изявление, достигнали сме момента, когато тези предложения трябва да бъдат обработени. Това са предложения, които ще представят основата за бъдещи решения. Има и изменения, има предложения за изменения, но тези предложения за изменение трябва да бъдат предложения, които представляват възможности за решение. Ако има предложение за изменение, което поставя под въпрос финансовата рамка, Тоест, това предложение може да постави под въпрос целият график, целият план и това не би трябвало да се допуска. Ние искаме до юни да приключим нашата работа. За това, колеги, апелирам към вас да се напрегнете, да, за да може да проведем една плодотворна дискусия, която да приключим до юни. А никой не може тогава да ни обвини, че не сме дискутирали достатъчно задълбочено. Сега имаме възможността да подобрим предложението и да постигнем консенс, консенсус. Искам да благодаря отново на господин Булман, на всички останали колеги. И искам да подчертая отново, имаме сега възможността да постигнем успех. Мерси, Хосе Фернандес. Благодаря. Следващия доклад, че господин Булман. Good morning, Good morning. Добър ден. Здравейте. И аз на немски. Искам и аз да благодаря на колегите, да благодаря от, и от името на Хосе Мануел, да благодаря на всички онези, които ни помогнаха да поемем тежестта на този проект да го придвижим напред. Благодаря на докладчиците, на докладчиците в сянка, но и на нашите сътрудници, на а, преводачите, които успяха да се справят с задачата си в толкова кратки срокове. Това беше важно за крайния резултат. Благодаря особено на Хосе Мануел, който беше винаги много ведър, много готов и открит да върви в правилната посока. Португалците имат много богата морска традиция, така че той знае на къде да върви. На къде вървим обаче? Много често сме казвали този план, вече даже е закъснял. Ние като Европейски парламент чакахме дълго време всяка комисия да направи предложение, едно подобно предложение за един подобен план. Е, слава Богу, комисията Юнкер най-накрая го стори. Ние вече може да инвестираме в нашето бъдеще. И комисиите, които отговарят за този план, правят всичко възможно и трябва да направят всичко възможно за бързото прилагане на този план. Обаче трябва да споделя с вас едно разочарование, разочарование, което трябва да преодолеем. Дано това се окаже едно временно разочарование. За съжаление, държавите членки до момента не последваха поканата на комисията да се включат в предложението и още не са започнали да мислят за фонда, за вноски във фонда. А фондът има, е, има задачата, има целта да осъществи ефекта на лоста. За това ни трябва тези вноски. До момента имаме само 4 държави членки Испания, Германия, Франция, Италия, които казаха, че ако не участват във фонда, то те ще създадат платформи на средно равнище, които чрез насърчителните си банки ще се погрижат за съответните инвестиции. Ние приветстваме това решение и се надяваме, че другите държави членки ще последват този пример. Това обаче означава, че сътрудничеството между фонда и местните регионални насърчителни банки, платформите на е, частните оператори, на публичния сектор. Надяваме се, че, тази, че това сътрудничество ще придобива все повече значение, все по-голямо значение. Трябва да внимаваме това сътрудничество да е добре структурирано. Какво значи това? Не бива да има рационализации на фонда. Критериите трябва да си останат европейски и въпреки това трябва да е възможно е, знанието на регионите, на държавите членки, е, това знание да донесе, да роди плодове, за да могат регионите на държавите членки да се включат в гаранцията на фонда и за тази цел трябва да положим всички възможни усилия. Смятам, че това е една интелигентна цел, за която трябват интелигентни предложения. Комисията по инвестиции, която се предвижда, ще прегледа, ще анализира зрелостта на продуктите и ще може да опосредства съответните инвестиции на различни равнища. Освен това, трябва да подчертая, инвестициите са добри инвестиции. Какво имам предвид? Не бива да се финансират неща, които вече са финансирани. Няма нужда да влагаме капитал, където вече има наличен капитал. Искаме е, да осъществим принципа на допълняемост, но този принцип трябва да го окачествим. Тоест, по-рисковите операции трябва да заслужават нашето внимание. Операции, до, кога, до които до момента не бяха подкрепени. Например, в областта на транспорта, в сектор, в областта на широколентния достъп, Искаме да подкрепим модернизацията на енергийната инфраструктура, енергийната ефективност. Искаме да подкрепим малките и средни предприятия. Така че не е странно, че при член 5 алинея 2а обсъждаме критерии за инвестиции, които са високо рискови критерии, които вземат предвид допълняемостта и имат висока възвръщаемост. На трето място искам да кажа следното. Как ще бъде финансиран този фонд? Той ще бъде е, финансиран така, че ще разчитаме на компетенциите на Европейската инвестиционна банка. Но въпреки това в член 4 се говори и за гаранциите на Европейския съюз. Европейският бюджет ще предостави гаранциите и е, този бюджет ще понесе рисковете за евентуални първи загуби или по принцип за загубите. Целият економически риск се поема в крайна сметка от европейския бюджет. Уважаеми председатели, ще направя с вас един експеримент в края на заседанието. Дайте ми вашите портмонета и вашите кредитни карти. Оставете ме да ви обера всички ваши депозити и аз и е, Жосе Мануел ще инвестираме. Ние имаме голям опит. Какво ще ми кажете? Ще ми кажете, добре, драги приятели, вие сте много симпатични, никога не сте ни лъгали, да, честни сте, но кой ще е менеджера на вашите инвестиции, на нашите, т.е. инвестиции, кой ще контролира, че нещата ще, ще протекат както трябва. Ние все пак ви доверяваме нашите пари. Колеги, ние се намираме в същата ситуация. Европейският парламент е в тази ситуация. Ние казваме като парламент, да, ние искаме гаранциите да функционират, но в очите на нашите избиратели имаме нужда от гаранции за това, че нещата ще вървят както трябва. Ние не искаме повече бюрокрации. Ние искаме една основа за отговорно политическо действие. И за това ние казваме, искаме демократична отчетност, искаме да създадем една система, в която да получаваме информация, но и в която да упражняваме контрол при избора на персонала за този фонд и искаме да имаме влияние върху избора на експертите, защото експертите ще изпълняват консултантска дейност. Не искаме да замесваме други институции, не искаме да помогнем за формулирането на добри предложения. Мисля, че ние сме задължени да искаме това. Благодаря ви за вниманието. Merci. Alors. Сега ще дадем думата на унези от вас, които желаят да се изкажат, да коментират е, току-що чудото от нашите докладчици, господин Фернандес и господин Булман, госпожа Бал е първата. Благодаря, господин председател. След двамата докладчици едва ли мога да добавя кой знае колко, тъй като от самото начало работихме много добре заедно с докладчиците, обсъдихме всички идеи от бюджетна гледна точка, от гледна точка на социалистите – като най-важното вече е отразено в предложението, представено толкова добре от колегите Булман и Фернандес. Разбира се, ние искаме повече гъвкавост. Казваме, че ни трябва повече гъвкавост, тъй като не можем да знаем от началото как ще се развият нещата в бъдеще – и това, което е законова норма сега, може да не е адекватно. Трябва ни гъвкаво за непредвидените обстоятелства. Това, което предлага Юнкер е плана, ние трябва да използваме всички инструменти за гъвкаво, за да го финансираме. Същевременно трябва да решим дали трябва да урежем средства от Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа, програми, които доказаха своята полезност в миналото. Освен това, за да се финансира фонда за гаранции, трябва да се мисли какъв да е бюджета и дали, съгласно плана Юнкер, наистина трябва да урежем тези две програми. Ясно е, че това, което ни се предлага е гаранцията. Това е основата на, на плана Юнкер и гаранцията никой не я успорва. Изобщо не става дума за това да поставим под въпрос гаранцията. Освен това, тези 16 милиарда са предвидени в бюджета, каквото и да стане, гаранцията ще бъде осигурена – но нека да помислим за бюджета 2017 година. Възможно е дадена програма да не бъде изпълнена така, както сме очаквали 2015 година. Може да се окаже, че има примерно останали средства по програмата ИТЕР. Защо предварително да се взимат пари от Хоризонт 2020 или механизма за свързване на Европа, ако може да има и други възможности. Затова нека имаме гъвкави инструменти. Да си дадем рамката, която ще ни помогне да финансираме проектите. Така че от бюджетна гледна точка можем да бъдем спокойни, предложението е напълно защитимо технически, Гаранцията изобщо не е под въпрос. Европейската инвестиционна банка също ще подкрепи този план. Разбира се, ще има изменения, ще има много вътрешни дебати, така че съветът да се доближи до нашата позиция. Благодаря. Благодаря. Да се надяваме, че ще можем да убедим съвета. Господин Лунес има думата. Благодаря, господин председател. Първо, господин Ашворд, за съжаление, днес е възпрепятстван да участва в нашето заседание, но аз подробно разговарях с него да уточним позицията на европейски консерватори и реформисти. Честно казано, недостига на капиталовложение в Европа преди всичко се дължи на ниската конкурентно способност на континент. Аз ще се опитам да спазя времевия регламент, който определихте, господин председател, но преди всичко трябва да говорим за това. И трябва да си дадем сметка, че инвестиционният фонд не може да бъде альтернатива на структурните реформи и надежната уредба на държавата държавното финансиране в държавите членки. Значи ние сме изправени пред извънредни наистина обстоятелства, но както е казвано не веднъж до сега, извънредните обстоятелства предполагат извънредни мерки, които според нас следва да бъдат с временен характер. Ето защо ние можем да говорим за фонда за стратегически инвестиции, но би било странно да се създава един постоянен инвестиционен механизъм, за преодоляване на една инвестиционна ситуация с времен характер. И наред с, с това съображение, ние би трябвало да го наричаме по-скоро не фонд, а гаранция, между другото, този фонд. Та наред с това би трябвало да привличаме участието на частния сектор – никой не възразява срещу това. Надявам се да се осигури независима оценка на проектите е, възоснова на критериите економически ефекти и осъществимост. Е, политизирането на тези решения би било крайно неблагоприятно. Иначе ние очакваме е, предстоящите разисквания по тези въпроси и определено не бихме желали да се възприемат критерии като териториалният критерий, е, или пък решенията да се вземат е, е, в управителния съвет на фонда чрез разпределение на гласовете, които нямат нищо общо с економическите съображения. От съществено значение е фонда за стратегически е, инвестиции е, да не поставя под въпрос постигнатото споразумение относно многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Решенията следва да бъдат е, вземани в рамките на действащите европейски бюджети, в това число с оглед на финансирането на фундаменталната наука. Благодаря следващият оратор. Благодаря, господин председател. Две-три неща бих искал да споделя с вас накратко. Първо, акцентът следва да се постави върху отчетността и прозрачността на процеса на вземането на решения в рамките на инвестиционния фонд. Това е от съществено значение, за да се гарантира правилното му функциониране. И бих искал да подчертая, че всякаква политическа намеса в подбора на проектите следва да се осуети. Разбира се, необходимо е, е да предвидим и е, адекватни средства за упражняването на демократичен контрол, особено за да се предотвратят неблагополучията в управлението на определени институции, отговарящи за разходването на фонд. И в тази връзка аз определено е, се противопоставям на избирането на членове на управителния съвет на фонда е, по политически съображения. Нали? Ние можем е, да изслушаме кандидатите, но окончателното решение трябва да бъде вътрешно. Е, така ще се постигне необходимото равновесие между принципа на демократичен контрол и принципа на висок професионализъм. На второ място, що се отнася до гаранцията, гъвкавостта, която предвижда нашия доклад, е, заслужава да бъде приветствана добре би било е, година по година да се е, оглежда финансирането на фонда, е, за да не бъде застрашено финансирането на други проекти. 8 милиарда обаче следва да бъдат предвидени по начин, който буди доверие. Така че частният сектор, финансовите пазари да не изпитват каквото и да било съмнение в наличността и разполагаемостта на тези 8 милиарда и разбира се, нищо по-малко от това. И на трето място, накратко, господин Пулман е, акцентира неучастието на този етап на държавите членки и според мен това се дължи на твърде малките стимули за тяхното участие, именно правото им на гласуване в управителния съвет е, и известно облегчение на изискванията е, по, по калкулирането на критериите в рамките на пакта за стабилност и растеж. Та, ако желаем да привлечем държавите членки, трябва да ги стимулираме в това отношение. Благодаря. Господин Паус. Благодаря. Най-напред Искам да благодаря на докладчика за неговата чудесна работа. А, също така благодаря и на докладчиците в Сянка. Господин председател, смятам, че инвеститорите в крайна сметка е, нямат нужда от политизирани процеси. Е, те имат нужда от правна сигурност, затова смятам, че в някои области, въпреки добрата работа, която е свършена до момента, има нужда от подобрения. Най-напред това въжи за независимостта на Комисията за инвестиции и най-вече за избора на проекти. Една прекалено дълга, един дълъг списък от изисквания няма да е продуктивен. В крайна сметка човек се пита кои проекти ще бъдат избрани какви проекти ще бъдат избрани. Освен това, качеството на проектите и тяхната економическа устойчивост е важна. Затова не бива да създаваме повече бюрокрации, да повече по-голяма бюрокрация. И освен това, за отчетността, от кой ще се отчита, каква ще е отговорността Европейската инвестиционна банка и фонда, така ли? А, ако не е ясен въпроса за отчетността, ще възникне допълнителна бюрокрация. А, за това се запитвам дали отчетността не би трябвало предварително да се проучи, за да може наистина е, цялата система да функционира правилно. И отново за избора на проекти. Ако е, изборът на проекти е добър и разумен, то е, системата ще функционира добре, ще имаме положителни резултати. За консултантските услуги. Ако те са безплатни, то тогава тази служба за консултации няма да може да изпълнява е, своите задачи, но така или иначе трябва да има ясни правила за достъпа до е, консултантските услуги. Ние не искаме просто много проекти, искаме качествени проекти. Мерси. Благодаря. Господин Зани има думата. Благодаря, господин председател. Няма съмнение, че първоначалният доклад, е, тази първа редакция, е, представя известен напредък по отношение на предложението на комисията. Много добре е, че вниманието се съсредоточава по-голяма степен върху характеристиката на проектите, техния допълващ характер и рискова характеристика. След това въпроса за малките и средните предприятия. В първоначалното предложение на комисията въпросът е твърде широко формулиран. Добра стъпка напред се прави и по отношение на управленската структура и демократичната отчетност. Нужна е повече прозрачност обаче и особено що се отнася до дейността на фонда на оперативно равнище. Аз също съм доста скептично настроен по отношение на, на този консултативен форум, чиято издръжка ще бъде на стойност 110 милиона евро, а каква ще бъде ползата от него не е ясно. Е, по някои изменения и допълнения нека кажа следното. Все още не сме наясно относно инвестиционните критерии, т.е. критериите за подбор на инвестиционните проекти. Това е изключително важно. Що се отнася до ресурсното обезпечаване на фонда, според мен е предлагания погодишен подход – за финансиране на гаранцията, наистина може да даде възможност за по-голяма гъвкавост, но пък от друга страна да породи сериозна несигурност на, от, от бюджетна гледна точка, а и от гледна точка на потенциалните инвеститори. Ние бихме искали да се постигне едно ново равновесие между средствата, които ще бъдат насочвани за инфраструктурни капиталовложения от една страна и за финансиране на МСП от друга. Като вторите би следвало да получат по-голям превес като двигател на дългосрочния растеж. Следва да обърнем повече внимание на непосредствената економическа полза от проекта, наред, наред с социална и екологична възвръщаемост за средно до дългосрочен план. това число въпросите за социализацията и да се каже на загубата и приватизация на печалбата са изключително актуални. Благодаря. Аз също искам да се спре на финансирането на този нов инструмент. Да, за проекта и да, за опита на ЕНП, той може да е доста положителен в този контекст. Освен това, да, за е, сроковете, за графика. А, не бива да чакаме следващата бюджетна процедура, защото въпроса за надежността на институциите да осъществят един такъв проект бързо на фона на задълбочена дискусия, това е важно за всички нас. Сега, колегата, колегите говориха за нормативната сигурност. Това е страшно важно наистина и за това очаквам от комисията да поеме инициативата и да въвлече в нея държавите членки в а, а, създаването на едни ясни правила за избор на проекти. Трябва да създадем мост, като говоря не за накърняване на демокрацията, говоря за мост, който ще ни позволи да не се блокираме взаимно, а да действаме заедно и продуктивно. Е, бе споменато, че най- Простото решение понякога е най-доброто, но то не винаги, е, за съжаление, най-интелигентното. И тук комисията би могла да се да помисли повече, да бъде по-креативна, да подходи по-творчески. Знаем, че и при комисията Барозо имаше такива моменти, когато имаше огромна нужда от креативност. Тази креативност, това творчество се намираше. Затова, когато говорим за членовете 18 и 19, за тяхното оттегляне, мисля, че това е един а, добър е, подход, трябва да мислим в парадигмата на альтернативи, за да може гаранциите да функционират, а да не блокираме още от самото начало тяхното прилагане. Господин Люке. Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря немски. Загрижен съм от е, факта, че много говорим за времевия натиск. Когато човек е под натиск, той действа прибързано, а тук става дума за един широко мащабен проект, проект, който обхваща повече от 300 милиарда евро. Искам да спомена два аспекта, по които според мен трябва да помисли много-много интензивно. Най-напред, фондът ще дава държавни помощи, а в момента има забрана за държавните субсидии. Тоест, е, трябва е, да знаем в каква нормативна база ще се случва това. Е, няма пасаж в текста, който да уточнява тази точно материя. Освен това, как ще се случва финансирането на проекти? Голямата част от проектите ще е, се финансира от частни средства. Добре, но а, какво означава това? Ще има търгове. В такъв случай а, държавните помощи ще а, нарушат доброто функционирането на пазара. Или пък, ако няма търгове, то тогава ще има монопол. Въпросът се задава дали в такъв случай монополът би трябвало да бъде подкрепен, подкрепен от държавни субсидии. Така че тук трябва да има яснота. Допълняемостта. Господит, господин Болман каза, че допълняемостта ще се осигури чрез проекти, които са по-рискови. Аз не смятам, че това е така. Един по-висок риск няма да осигури допълняемост. Рискът е нещо неясно, рискът е нещо, което почива на субективни оценки. Операторите на проектите понякога завишават риска, за да могат да получат е, средства е, и много често това са проекти, които така и така биха били финансирани. Тоест, допълват се, завишават се рисковете, за да се получат държавни субсидии. И в двата случаи не става дума за допълняемост, а за вторични ефекти. Благодаря. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Със сигурност доста време ни трябваше, за да видим какво е това бебе на новата комисия Юнкир и виждаме, че е фонда за гаранции. Аз очаквах нещо по-различно. Очаквах да има публично финансиране, но тук Имаме план, който разчита на тази банкова гаранция. Е, говори се за това, че гаранцията е много стабилна. Господин Юнкер също го казва. Хубаво е, че докладчикът е доразработил идеята тъй като би било жалко да се лишим от финансиране на програмите, примерно за научни изследвания. Това са програми, свързани с фундаменталната наука, които определят бъдещето на науката в Европейския съюз. Господин Юнкер не предвижда трудности, но аз не виждам защо парите и научните изследвания да не вървят ръка за ръка. Оказва се, че тук има някаква празнина. Ние следователно трябва да мислим за източници, собствени ресурси на финансиране, облагане с данък на финансовите сделки или въглероден данък по границите – има множество възможности. Освен това, трябва да се борим и с измамите. Защо да не се намесим по-решително срещу данъчните измами, да налагаме високи глоби и не само да осигурим гаранция, да отидем и много по-далеч. Като говорим за гаранциите, разчитаме и на националните банки, те също могат да се включат – в осигуряването на гаранция. Така или иначе, аз наистина мисля, че не бива да взимаме от парите за фундаментална наука. Освен това, много се говори за енергийния съюз, възобновяемите енергоисточници, пестенето на енергия, но никой не говори за научните изследвания по новите енергоисточници – може да се мисли е, за въглеродно, молекулярно енергопроизводство и много други варианти. Благодаря, господин Левандовски. Благодаря ви. Искам да се спра на комисията, която ще подбира проектите. Когато изслушвах първите представения на плана Юнкер – то си дадох сметка, че бюджетът като че ли не е проблем, не е проблем за комисията, не е проблем и за съвета, но се оказа много проблематичен за парламента. Въпросът за парламента е как да се структурира тази гаранция. Всъщност аз много се радвам, че методиката на надхвърляне на таваните по националните перспективи, механизма за стабилност, се разглежда като альтернативна методика при структурирането на фонда. Не знам обаче дали това се обмисляше сериозно. Същевременно парламента и иска да се смъкнем под тези тавани и да не се посяга на научните изследвания, защото така или иначе знаем, че при безвъзмезната помощ за научни изследвания и без друго има доста голямо разочарование. Отхвърлят се 9 на всеки 10 проекти. Според мен е хубаво, че ние разчитаме на ежегодна процедура. Това провокира до някъде и работата на съвета. Увеличава се и контрола на парламента, но се намалява сигурността. Ние разчитаме на мултиплициращия ефект за целия проект. Има още една идея, която се обсъждаше – резерва за изпълнение – тук е необходимо обаче съветът е, да подкрепи идеята единодушно. Съвсем не съм сигурен, че това би се случило, защото разговорите по фондовете за сближаване и без друго бяха трудни. Нещо друго, което се разглежда е оценката на маржа. Знам, че ние не сме на окончателен етап на преговорите, все още сме в началото, но ми се струва, че е необходимо да помислим. Да не говорим, че трябва да се види как ще се подбират проектите, бюджетно или политически. Благодаря, господин Екут. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на двамата докладчика, тъй като наистина имаме подобрение на първоначалното предложение на комисията. Мисля, че докладът е стъпка в правилната посока. За нас зелените са важни три въпроса. На първо място управлението – някои от колегите казват, че не бива да политизираме подбора на проектите, нещо с което съм съгласен, но в крайна сметка парите би трябвало да съживят европейската економика. Ние искаме да се разходват добре. Когато се използва европейския бюджет, ние сме с законодатели и трябва да бъдем сигурни, че тези гаранции водят до желаните резултати. Докладчиците съвсем правилно наблягат повече на управлението. На второ място за нас са важни критериите, на трето място бюджета, откъде идват парите, но моя колега ще говори по третия въпрос. По критериите също виждам подобрение, но все още има твърде много празнини. Най-вече инвестициите, които правим, би трябвало да допринесат за целите на Европа 2020 и макроекономическите цели, като заетост, увеличение на БВП. Не бива да се работи по-старому. Същевременно комисията казва, не ни претрупвайте с критерии, трябва да се работи бързо – за нас обаче този фонд е фонд на стратегическите инвестиции, не на нещо, което сме правили до сега. Освен това, в член първи маките и средни предприятия са дефинирани различно. Говори се за до 3000 работника, което създава голяма празнина в критериите по член 5. Ако малките и средни предприятия се дефинират по този начин, то всякакви предприятия могат да попаднат в тази група. Докато маките и средни предприятия с до 250 работника са 67% от МСП в Европа. Това е нещо, което трябва да коригираме. Благодаря ви. Господин Торвалц. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Фернандес и господин Булман. Много добре са си свършили работата. Тук има два варианта. От една страна комисията иска да мине по краткия път което означава, че ние може да бъдем изнудвани, ако не направим това, което те очакват от нас. Вторият проблем е, че няма никакво време. На трето място не виждаме особено творчески подход, нещо, което вече се спомена – това, което мен ме притеснява е до някъде примитивния начин на мисленето за тези средства. За комисията парите са нещо много конкретно. Но да ви напомня за Джейкъб Фуга, можем да видим, че гаранциите примерно са работили много добре, но това е в началото на 16 век. Подходът не е особено новаторски, ако говорим за историята на банките. Освен това, ако се дават гаранции на Украина, примерно, това не е много добра инвестиция. Мисля, че това са идеи, които трябва да се допрецизират. Освен това, комисията трябва да помисли какво да се направи в бъдеще по отношение на собствените ресурси, прегледа на таваните. Господин Булман каза, че трябва да направим повече Европа. Може би това е добре за държавите членки, добре и за европейците но ще спра до тук, защото трябва да отида на пленарно заседание и да говоря за лаврака. Благодаря, господин Марагал. Благодаря, господин председател. Тук се задават основните правила за жизнеността на фонда. Има и други комисии, които ще разгледат приложното поле, ще се проведат и секторните дискусии. Така или иначе е ясно, че ще обсъдим критериите, условността и най-вече начина на подбор на проектите. Но като говорим по тези въпроси, искам да се спра на три теми. Е, за нас са важни не само общите критерии. На първо място говорим за високо рискови проекти, за допълняемост. Този риск обаче трябва да е споделен. Ние знаем, че няма нулев риск, така или иначе. И винаги говорим за някакъв вид риск. На второ място е необходимо тези проекти да допринасят за устойчивия растеж, да имаме отворен пазар, а не монопол или практически монопол, каквито виждаме в нашите економики. Трябва да се намалят и териториалните различия. За това е необходимо да включим и такива проекти. Според мен не можем да се отнасяме опростенчески към фонда. С други думи, ако искаш пари, не поставяш много условия на частния сектор, защото той няма да откликне. Това, което на нас ни харесва, е, че е много ясно от доклада, че първоначално заложените критерии не са достатъчни. Същевременно ние сме готови да обсъдим този въпрос. Обедени сме също така, че са важни инструментите за гъвкавост при определене на бюджета. Това, което е предвидено, би трябвало да е достатъчно. Разбира се, това не означава, че не можем да говорим за други финансови източници. Трябва да сме готови да го направим. Възможно е да помислим и за допълнителни критерии, което пак е свързано с необходимата гъвкавост. Така или иначе, не бива да се посяга на Хоризонт 2020 или механизма за свързване на Европа. Благодаря ви. Роберто Гуалтиери ще трябва да си тръгне. Виждам, че тук направихме а, грешка, но сега давам на колегата председателството. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Ани Маус от Независимите. Две минути и половина. Благодаря, господин председател. Не искам да скрия своя скептицизъм. Имаме нужда от политическо решение да направим нещо. Сега опитваме се да намерим пари, за да финансираме един, струк... един конструкт на Юнкер. Говорим за ефекта на мултипликаторите, на, за мултипликационния ефект. И в същото време търсим други възможности за финансиране. Говорим за консултантски съвет. Ами, всичко това не е много привлекателно за предприятията. Това е, нямаме начин за разпределение на проектите по страни. Освен това остава въпрос за това дали в крайна сметка не става дума за една е, типична държавна инициатива, която да се обиколи до някъде да поправи грешките в еврозоната, които, а, който опит в крайна сметка само може би ще задълбочи проблемите. Благодаря. Благодаря. Господин Анеманс има думата благодаря, господин Анеман. Сега господин Колман, две минути и половина. Благодаря. Нека се спре на някои основни факти. Говорим за 315 милиарда евро и това е инвестиционна програма. Много лесно се изговарят тези цифри. Говорим и за проекти, обаче какви проекти? Ако искаме да подкрепяме проекти а, за средно на проект 10 милиона евро, което не е малко, то в такъв случай ще подкрепим а, 3100 проекта. Ако пък подкрепим един проект с около 1 милион евро, ще имаме около 31 милиона проекти. Тоест, аз се питам, а, всички тези проекти трябва да създадат, трябва да имат възвръщаемост, трябва да са устойчиви, трябва да са до някъде рискове. Тоест, имаме някакъв, някакво противоречие тук. Тоест, а, по смисъла на EFC, това трябва да са все проекти с е, допълняема стойност, т.е. това са в крайна сметка проекти, които така и така биха могли да бъдат реализирани. Как ще намерим този гениален менеджер, който може да направи разликата между 3, 3031 хиляди проекти. Т.е. да намери точно тези проекти, които да изпълнят е, целта. Още по-малко мога да си представя е, начина на контрол. Кой ще упражнява този контрол? Не знаем какви са правилата, така че не мога да си представя и какви ще бъдат докладите за контрол. Тоест, по-точно мога да си представя. Всички доклади ще са много положителни, ще са много обтекаеми, защото няма да знаем какво ще измерваме. И господин Олман. Позволете ми следното. Не би било мъдро да ви дадем, е, ваши, на, да, да ви дадем нашите кредитни карти за точно такива проекти. Благодаря. Господин Вали има думата. Sì, grazie, ringrazio il Presidente, ringrazio i relatori. Благодаря. Благодаря, господин председател, господа докладчици. Предложението, както каза колегата Зани, представя сериозна стъпка напред е, в сравнение с първоначалния текст на комисията. Очевидно, текстът все още не е добил окончателния си вид и трябва да, да се доработи. Две неща бих искал да изтъкна аз на вниманието на докладчиците. Очевидно, необходими са допълнителни средства. Не можем да урязваме финансирането на научните изследвания средства не се освояват в достатъчна степен в много други области, така че биха могли да бъдат взети от там. По-нататък прозрачността на вземането на решение не би следвало да се стигне до положение, при което държавни средства гарантират частна печалба и проектите се разпределят по приятелски съображения. След това не, не би трябвало е, да се, както се казва, социализира печалбата, е, загубата и приватизира печалбата. Това е от абсолютно съществено значение. Проектите трябва да са рентабилни, трябва да имат възвръщаемост. Да финансираме в максимална степен малките и средните предприятия и иноваторските начеващи предприятия които в дългосрочен план биха могли да допринесат по-голям потенциал за растеж и заетост от някои по-масштабни на, наглед проекти. Необходими са и обективни процедури за оценка. Безупречни бих казал процедури за оценка. Казвате 100 милиарда годишно, но това означава по-малко от 5 милиарда на страна Следователно, няма да бъде кой знае колко неимоверно въздействието. И... Благодаря, господин Омати. Monsieur le Président, euh, merci. Господин председател, позволете ми е, да изтъкна три съображения, които са свързани с три повода за безпокойство. Първо, за териториалното разпределение на инвестиционните средства. Аз поделя мнението на колегите, че след да се избягва национализацията на фонда. Но от друга страна смятам, че не бихме могли да постигнем целите е, за економическо-социална и териториална кохезия в противен случай. И аз приканвам нашата комисия е, за економическата политика е, да е, обърне внимание особено на позициите и становищата, в частност на Комитета на регионите и въобще на европейските региони и области, които вече изразяват безпокойството, че е, в края на краща тези средства ще бъдат насочени към метрополиите, към, към големите населени места – е, и е, ще подминат е, онези части от Съюза, в които капиталовложенията най-вече са необходими. Нека в на края ще не забравяме, че целта на плана Юнкер е създаването на работни места и е най-малко озадачаващо, че не се предвиждат капиталовложения за регионите, в които безработицата е най-мащабна. Така значи, че ние не бихме могли, не бихме могли да загърбим целта за кохезия. Впрочем, вече говорихме тук за позатворяването на е, бюджетния резерв. Това е въпрос, който засяга регионалната политика. По време на предходния парламентарен мандат е, ние обсъждахме този въпрос. Аз съм свидетел. Преговорите бяха изключително тежки и просто не мога да си представя как е, е, бихме могли да е, загърбим вече така толкова трудно постигнати ангажименти. Вторият въпрос, е, който бих искал да засегна е за управлението на фонда. Наистина, повече контрола е необходим, повече прозрачност е необходима и ние ще внесем изменения и допълнения към доклада в този смисъл. Между другото, е, ще следим за това да не възникне несъответствие на интереси между вземащите от една страна решенията и частните инвеститори от друга. И най-сетне е, за сроковете. Сега, тече законодателна процедура. Ясно, ясно е прекъсва председателят. Трябва да се действа бързо. Е, и комисията работи бързо и понякога оставаме с впечатлението, че се вземат решения зад гърбани, а нашата работа тук в парламента ще има малко въздействие. Много ви благодаря, госпожа Хубнер. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да коментирам казаното от господин Булмон за възвръщаемостта е, и изразеното от него съжаление, че държавите членки не желаят да допринесат към дългосрочното финансиране на фонда е, честно казано, от гледна точка на комисията, аз бих била крайно удовлетворена, ако държавите членки не участват, защото тъкмо по този начин ще се постигне е, е, най-справедливо разпределение на възвръщаемостта. Uh, на второ място отговорността на Европейския парламент като бюджетен орган се опитах просто да, да се ориентирам. Какъв контрол всъщност предлагат докладчиците? Вероятно трябва повече да помисля, но, но общо взето става въпрос за отчетност. А на мен ми се струва, че контролът би могъл да бъде и предварителен, екс-анте, под формата на някаква инвестиционна стратегия или е, инвестиционни насоки доколкото е, парламентът е бюджетен орган и има своите правомощия. И по-нататък е, е, смятате ли да се надяваме гаранционния преход няма да бъде използван, че при това положение наистина средствата ще се върнат към сред програмите, от които са иззети. И в тази връзка консултативния форум има такъв опит от 2007 година. Оказва се, че капацитета за освояване на средствата и за изготвяне на проекти, които да отговарят на редица важни критерии и, и при това с прилагането на новаторски финансови инструменти. Не смятате ли, че капацитетът за освояване на средства е ограничен не само в по-малките държави членки, а и в по-големите? Така че консултативният форум би трябвало да бъде засилен в това отношение. И най-сетне, из, извинявайте, налага се да го кажа това, изслушванията в парламента. Е, имам сериозни съмнения относно нашата роля в изслушването на експертите. Е, комисията е, за економическата политика има доста опит в това отношение, но тук става дума хора, които ще поемат финансовото управление. И би трябвало да дадем възможност а, е, на, а, е, иерарх, на иерархията в нашата политическа система да се изкаже по отношение на експертите. Госпожа Моди. Благодаря, аз се присъединявам към високата оценка за докладчиците. Е, които представят много впечатляващи изменени допълнения към първоначалния текст на комисията, особено що се отнася до управленската структура и, и управляемостта на процес. Е, е, съгласна съм с казаното от колегите, че фразата Аз съм бакер, вервайте ми не внушава особено доверие в Европейския съюз тези дни, от което следва и значителната роля на Европейския парламент в оценката на проекто регламента, който е внесен. Както и ползата на, на, на нашето участие, от нашето участие. Приветствам също така, че допълващият характер, въздействието върху безработицата са важни съображения – и за източника на средствата. Аз като член на комисията по бюджета, както и на комисията по е, е, енергетика и изследвания, не мога е, да е, е, е не кажа, че е, е, е необходимо да се прави разлика между безвъзмезното финансиране е, за научните изследвания от една страна и капиталното финансиране от друга тази, тази разлика не се прокарва достатъчно ясно понякога от комисията и от съвет. И най-сетне този прословут консултативен център или форум, аз не знам, той трябва да допринесе някакъв смисъл, да, да, да помогне на кандидатстващите за финансиране, понеже все още цари значителна неяснота. И, и такъв един консултативен форум би могъл да бъде от огромна полза, стига да бъде организиран както следва. Благодаря ви. Господин Каринс има думата, но не го виждам в залата. Госпожа Ферейра в такъв случай. Благодаря. Няма да повтарям вече казаното от колегите. Е, сърдечна благодарност на двамата докладчици. Разбира се, е изключително важна работа са извършили те. Е, на второ място би следвало да навлезем в детайлите на текста. Не е лесно наистина да се ориентира човек как ще функционира цялата управленска структура, инвестиционния комитет, е, консултативен форум, управляващ съвет. Е, разпределението на правомощията между тези органи далеч не е ясно. На второ място да подчертаем необходимостта да се ориентираме по-добре е, в управленската структура. По член 3 е, управляващия съвет е, ще се грижи за първоначалното финансиране на фонда. И след като е, тази стратегическа работа бъде съгласувана с Комисията и Европейската инвестиционна банка, на следващ етап ще трябва да сме сигурни, че стратегическата насока на фонда няма да бъде иззета, така, да попадне под влиянието на заинтересовани страни, в това число извън Европа. Това по управлението. На второ място критериите критериите трябва да включват някакви цели за преодоляването на огромните несъответствия в Европа. Това е проблем. В определени части от Европа има сериозни капиталовложения, в други не. Значи е, списъка цели е прекалено широко формулиран. Е, и след това има е, редица е, специализирани управителни органи на, на, на, на капиталните потоци, които ще бъдат контролирани и утвърждавани от консултативен съвет, върху който обаче ние нямаме никакъв контрол. Фактически изплъзва се е, е, от, от ръцете ни е, контрола върху средствата, а те са наши. Край на краищата собственик на тази гаранция е Европейският съюз и в частност ние. Е, Европейският парламент. Това са моите съображения. Аз се ангажирам много внимателно да проуча текст. Сега госпожа докладчик по становище на Комисията за транспорт. Благодаря, господин председател. Трябва да благодарим на колегите Фернандес и Булман, е, защото доклада съдържа много добри и смели предложения. На първо място искам да подчертая полезността на инициативата Юнкер. Тя е в полза и на транспорта и туризма, затова ние подкрепяме проекта. Необходимо е в Европа да има малко повече инвестиции и растеж, това е ясно. Но трябва да помислим за тази допълняемост от освен това не може да вземаме пари от едно място, за да ги налеем някъде другаде. За нас е много важно да имаме заетост, да се изпълни Европа 2020, механизма за свързване на Европа много бързо се посегна на Хоризонт 2020, за да се осигури лесно финансиране, но това е катастрофално решение. Същото се прави и с механизма за свързване на Европа. Това изпраща много грешно послание, като че ли ние сме против. Необходимо е да се опрем на трите основни точки на нашето становище, по което работим, да се върнем към основните цели за генериране на собствени ресурси – Говорим за това през последните години. Необходимо е, освен това, да се работи по гаранцията, но гаранциите могат да се структурират по най-различни начини. След това едно е първата и втората година, друго е третата и четвъртата година. Именно за това настояваме на повече гъвкавост. Ето, при механизма за свързване на Европа вече се провежда първия конкурс за проекти. Смятаме също така, че е необходимо не само да се съберат пари, но и да се подберат проекти, които са жизнени, интересни, разнородни. Необходимо е да се мисли и по-глобално и в контекста на националните планове и в контекста на възможностите по проектите. Прекъсва председателя. Така или иначе, според нас критериите трябва да бъдат както финансови, така и секторни да се работи в контекста на пакта за стабилност и растеж, но този пакт да не бъде пречка за изпълнението на инициативата председателят. Много ви благодаря, госпожо Аяла. А сега господин Евас има думата. Ora, е, eu primeiro, em primeiro lugar <coughs> gostava de е, reafirmar as divergências de fundo que... На първо място трябва да кажа, че наистина има различия по отношение на фонда. Е, в ГУЕ виждаме, че няма съгласие по отношение на количествата и на тези средства. Принципно в Европа в момента няма инвестиции, защото липсва доверието. Необходимо е да си дадем сметка, че тук търсим някакво решение да се предостави публично финансиране, което да позволи на економиката да се съживи. Същевременно виждаме, че самите стопански субекти не виждат особена перспектива. Аз съм разговарял с кръга на маките и средни предприятия в Португалия, родната ми страна. Виждам, че те имат нужда от отворен пазар, лоялна конкуренция – но същевременно не са никак оптимистично настроени. Ако се търсят решения, те трябва да са пазарни решения, защото когато пазарът е блокиран, когато той просто не работи, няма как да намерим големите решения, каквото и да предлагаме. За това ми се струва, че ако се вслушаме в тревогите на гражданите, то и ние трябва да кажем, че ЕИБ би трябвало да може да изкупува публичен дълг, за да може да инвестира. Но по този въпрос не сме на едно и също мнение – Има и още два въпроса, които са свързани с управлението, както и с оценката на проектите и гаранциите. Необходимо е да има справедливо разпределение на фондовете. Няма национални квоти, нещо, което не разбираме. Не знаем защо е така, но може да се включат и други критерии, за да работим за териториалното сближаване – освен това имаме и модел за финансиране на инфраструктурата чрез частния сектор. Но имаме доста резерви по този въпрос. Благодаря ви. Следващия оратор има думата. Uh, <clears throat> Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците за доклада им. <clears throat> Подкрепям редица от мненията, които вече изразиха колегите. Мисля, че е това, че ние като парламент, е, като е, с бюджетен орган е, следва да имаме думата за проектите и тяхното управление. Както каза колегата Ферейра, въпросът с управлението на фонда е от критично значение, както и въпросът за финансовата гъвкавост. Важно е държавите членки да допринесат за финансирането на фонда, да го укрепят по този начин. И пак трябва да видим как това, това финансиране да бъде отчетено по гъвкав начин в националните бюджети. Е, що се отнася до критериите за подбор на проектите, е очевидно. Трябва да приоритизираме и главната цел на фонда е заетост и растеж и макар и е, да подкрепям приоритетите транспорт е, и енергетика, бих искала да не подминаваме и културния отрасъл. Е, това, прочем, е област, в която лесно може да се постигне положителен ефект и като заетост, и като растеж. Благодаря. Госпожа Вайдера има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на двамата докладчици. Сега нещата са далеч по-ясни, трябва да кажа, благодарение на техния доклад. Подкрепям казаното в доклада за кохезията, за целите на кохезионната политика, които са много важни и представят интерес за много от държавите членки. Проектите трябва да бъдат насочени към онези части от Съюза, в които брутният вътрешен продукт на глава от населението е относително малък. В противен случай просто ще нарасне разделението, ще се задълбочи разминаването, няма да, да, да постигнем кохезионен ефект. Преждеговорившите вече посочиха необходимостта от ясни критерии за оценка и подбор на проектите. И аз съм съгласна с това. И също така, макар и да е предвидена независима институция или независим орган за подбор на проектите, е необходим контролен механизъм. Той трябва да бъде укрепен. Подкрепям също така е, идеята за консултативен форум в услуга на кандидатстващите за финансиране. И сред приоритетите е, транспорт и инфраструктура са особено важни и не би могло е, да се е, изря, урязват е, вече насочени по програми към тези отрасли средства. Подкрепям също така е, идеята фонда да се насочи преди всичко към високо рискови проекти. Е, е, в края на краищата трябва да си даваме сметка, че онези, които уж се ползваха с огромно доверие и бяха смятани за безрискови, не се представиха според очакванията следващият оратор от бюджетната комисия. Благодаря. Като докладчик от комисията по бюджет искам да насоча вниманието ви към финансирането. Нека осъзнаем колко е, е колко са трудни финансовите разговори. Помним колко трудно беше колко трудни бяха финансовите преговори, аз е, имах честа да участвам в е, миналогодишните е, преговори по бюджета. Ние като парламент отговаряме за контрола на бюджета, отговаряме за разходването на средствата и там, където средства не са изразходени, там отговорността пада на държавите членки за тяхното освояване. Така че решенията за изразходването на средства тези решения са много важни и трябва да внимаваме, когато става дума, особено за областите като иновации и изследвания. Тези пари трябва да бъдат употребени правилно и добре. На следващо място. Въпросът за контрола на одитите на отчетност, отчетността и задължението за отчитане. А, ние като Европейски парламент може да изискаме одит на Европейската инвестиционна банка, а и това право трябва да бъде запазено и при тези проекти, при този фонд. Парламента трябва да има правото да изиска одит на програмата, ние като представители на гражданите сме задължени за това. Трябва да има инструмент, който да представлява, да изразява демократичния контрол, макар и в последствие на програмата. Благодаря. Господин Манка има думата. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať. Благодаря, господин председател. Аз е, бих искал да благодаря на докладчиците за <clears throat> огромния им принос. Всички ние търсим някакви мотиви да, да подкрепим проекта, за да заработи той. И аз мисля, че можем да внушим този ентусиазъм на пазара. Е, което би го стимулирало далеч повече от въпросите 300 милиарда. Инвестиционният план Юнкер е само част от една далеч по-голяма мозайка, е, свързана с оживлението, с задвижването на Европа. И ние трябва да сме наясно за останалите елементи от тази мозайка, когато вземаме своите решения тук. Толкова много са проектите и задачите в е, Европа. Е, е, и те взаимно си влияят, без съмнение. Госпожа Хюбнер, например, призовава държавите членки да влагат средства. Обаче успехът на една инвестиция определено зависи от мерките взети в други области. В противен случай – не би бил постигнат синергиен ефект. Моята малка страна Словакия е, би получила огромна бюджетна изгода, ако повече от 4000 от нашите дружества не бяха съседалище в данъчни убежища. Thank you, Mr. Chair. Um, и последната изказваща се по списъка. Благодаря, господин председател. Само една малка бележка в допълнение към казаното от колегите за опасността от прекомерна политическа намес. Значи гаранционната схема ще бъде насочена към високо рискови проекти и следователно трябва да бъде е, съставен управляващ комитет, така че е, е, да не се застраши високия инвестиционен клас 3А на Европейската инвестиционна банка. Това възниква сериозния въпрос за източника на средствата. Сериозно трябва да се обсъдят инвестиционните критерии. Обаче толкова не би трябвало е, да се намесваме в по-голяма степен. Ако е, е, вмешателството на политическите органи стане прекомерно, е, инвестиционните среди биха изгубили доверието си в Европейската инвестиционна банка. Много ви благодаря. Ако има колеги, които желаят да се изкажат, нека имат предвид, че има време. А, иначе, ако няма желаящи, ще дадем думата на комисията, после на ЕИБ. Сега даваме думата на генералния директор на ЕКФИН в комисията. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Благодаря, господин председател. Комисията изразява благодарността си на докладчиците за експедитивната работа, която извършиха, което е поредно свидетелство за това, че инициативата е от значение и за Европейския парламент. Ще насоча вниманието ви към към тези области, които според нас са до някъде проблемни. Първо, за нас е важно да осигурим бързодействието, е, скоростта, която вече е набрана. И в това отношение е, процедурите за назначаване на управителните органи е, следва да бъдат приключени в определените срокове. А втория повод за загриженост у нас са инвестиционните насоки. Ние сме много удовлетворени, че парламентът проявява сериозен интерес към инвестиционната политика, но този интерес на парламента носи и своите рискове ако е, е, инвестиционните е, насоки, управляващи фонда, станат предмет на съвместното решение и всички държави членки и всички в парламента пожелаят подробно да ги разискват, обещавам ви, мога да ви гарантирам, че от 6 месеца до година ще бъдат необходими, за да се приключи чисто процедурно работата. Аз се отнасям с разбиране към е, оправдания интерес, който вие проявявате към съдържанието на инвестиционния план, но имайте предвид все пак бързо действието, което е значение тук. На трето място критериите за подбор на проектите, критериите за допустимост. Според нас повече внимание трябва да се обърне на тяхното внимателно формулиране. Да ви дам един пример. Е, е, предвижда се обща оценка на економическото въздействие на всеки един от проектите, които се внасят в инвестиционния комитет. Това е, честно казано, прекомерно. Да кажем, че имате един проект за финансирането на 25 вятърни енергогенератора в дадена страна и ако ще трябва да се прави оценка на економическото въздействие на, на, на такъв един проект, би било крайно времеенко и едва ли би допринесло особено, особена полза за когото и да било. На четвърто място. Въпросът бе засегнат от много членове тук на, на комисиите трябва да направим така, че инвестиционният комитет да се ползва с безусловно доверие. Той е краягален камък на управленската структура и ние бихме желали е, решенията за опозотворяване на средствата да бъдат вземани от експерти, които са независими от Европейската инвестиционна банка, от комисията, от държавите членки и които са подбрани единствено по техническите си качества, технически или експертната си квалификация. И ние до някъде сме загрижени е, от настояването да се въведат допълнителни критерии за подбор на експертите, което би е, породило риск от политизация. Тези експерти се наемат не за да дават насоката, не за да формулират политика, а само за да ги изпълняват. И в това отношение тяхта работа ще бъде да се занимават единствено с конкретната механика на конкретните проекти. Разбира се, в инвестиционния комитет е, трябва да бъдат представени специалисти от, от различни области е, и от различните инвестиционни и економически отрасли. И разбира се, колективно е, този орган е, трябва да, да познава добре и териториалното е, разпределение на, на капиталовите пазари. И далеч не на последно място, поне от гледна точка на комисията, ние сме сериозно разтревожени от заличаването на 18 и 19 член, за което вие настоявате в доклада си. Това не ни изненадва, разбира се, Е, ние в тази връзка бихме искали да подчертаем три неща. Идеята, е, въпросът за финансирането на гаранционния фонд да бъде вписан в рамките на годишната бюджетна процедура определено е, гарантира създаването на още повече хаос, отколкото вече имаме като характерна черта на ежегодния бюджетен процес в Съюз. На второ място, нещо, което вероятно не всички са забелязали, подобно разрешение би породило непредвидимост на самия бюджет, след като значителна част от разходите са предмет на многогодишно финансиране е, и много от разходите всъщност са планирани по години – да вземем научната област. И ако всяка година казваме, че не знаем какво, какво ще има за следващата, да не говорим за последващата, то ще породим сериозна неопределеност и съответно риск. И накрая, тук някой е, спомена застрашаването на кредитния рейтинг на Европейската инвестиционна банка. Имайте предвид също така, че и Европейския съюз има кредитен рейтинг – е, и бихме го поручили, ако е, даваме финансови гаранции без достатъчна яснота за тяхното финансиране. Това си, давам си сметка, са щекотливи въпроси, но те не могат просто да бъдат подминати. Ако не дадем ясен отговор на тези въпроси. Всеки естествено може да има своето собствено мнение, но ако накрая не излезем с ясен отговор, пазарът е, е, няма да ни прости и е, определено кредитните агенции ще се замислят. Благодаря. Сега представителката на Европейската инвестиционна банка има думата. With, with, uh, with your agreement, Chair, I, I will speak. My name is, is Nicholas Jennett. I'm head of the new... Благодаря. ще говоря от името на Европейската инвестиционна банка. Най-напред искам да благодаря на двамата докладчици за тяхната подкрепа и за факта, че те говориха за гаранциите е, които ще даде Европейската инвестиционна банка. Много колеги говориха за това и това е наистина страшно важно. Целта на тези гаранции са да по помогнат на Европейската инвестиционна банка да увеличат капацитета и инвестиционния капацитет в проекти и да осигури инвестиционния обем, който е нужен. За да може банката да поеме тези рискове, гаранцията е необходима. Кредитните агенции, които всъщност са пазителите или арбитрите на нашия рейтинг, ще следят много внимателно а, условията, по които се предоставя тази а, гаранция и нейното естество. Така че благодаря ви отново за разбирането, че гаранцията е много необходима. Освен това, ролята на насърчителните банки, на националните насърчителни банки е много важна. Европейската инвестиционна банка смята, че е изключително важно управлението на гаранциите да, да, да се случва така, както е предложено от комисията, т.е. то да се прави чрез Европейската инвестиционна банка, насърчителните банки и е, други платформи. Тоест, в сътрудничество да се прави е, управлението, но чрез банката. Това е най-добрата сигурност, която може да се даде, че гаранциите ще бъдат предоставени според правилата. На следващо място принципа на допълняемост и в принципа са високорисковите проекти. Както казах много от колегите, целта на фонда е да финансира високорискови проекти, за да може банката да финансира, да подкрепи такива проекти. Това зависи до голяма степен от частните пазари. Тук става дума за инициативи, които банката вече провежда в сътрудничество с комисията, използвайки европейски фондове по различен начин. Е, много днес се говори за е, важността на инвестиции в областта на науката, на изследванията и аз мога да кажа, че има програми, които се подкрепят е, ефективно, използвайки средства от Хоризонт 2020, програми, в които рискът се е споделен между банк, банката и други носители. Това е Това е потвърждението, което ние може да ви дадем, че наистина нашите дейности постигат резултати. Има, но тук става дума, при фонда става дума за рискове, които са извън обхвата на рисковете, които може да понесе банката. И накрая, много колеги говориха за независимостта, независимостта на инвестициите. А тук мисля, че също мога да ви уверя, че всяко, всеки инвестиционен проект който е допустим и до който, и който може да бъде подплатен от гаранцията, всеки един такъв проект може, ще бъде одобрен до всички проекти на инвестиционната банка са одобрявани. Тоест е, всички предпазни клаузи на управлението на банката ще бъде на лице, процедурите ще бъдат спазени което естествено ще е плодотворно за проектите. Независимостта по принцип е елемент на нашата дейност и то от техническа, и то от техническа финансова и екологична перспектива. Регионалният баланс – също е взет предвид, за това говореха много колеги. Сближаването е една от нашите основни цели. Е, това е нещо, което много строго се следи при банката, при е, отдаване на заеми. Благодаря. ви благодаря. И накрая ще дадем думата на докладчиците. Първо господин Фернандес. Eu queria agradecer todos os contributos que foram dados, renovar os agradecimentos também. Благодаря. Искам да благодаря на всички. Да благодаря и на колегите от секретарията, защото наистина работихме много усилено. Нашият календар е доста наситен, но ето успяхме да организираме дебат и да изготвим документа по това важно предложение за Европейския стратегически фонд за инвестиции. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Благодаря и на колегата Булман като съдокладчик – успяхме да предоставим резултат. Искаме да продължим работата, защото наистина този фонд може да бъде изключително полезен за растежа и заетостта. Няма какво да губим, така или иначе. Освен това, в този случай ние предоставяме единствено гаранцията от 8 милиарда и с това се надяваме да привлечем 315 милиарда. В доклада също така сме предвидили и делегираните актове, като в този случай парламента също трябва да вземе отношение. Имаме съгласие между комисията и Европейската инвестиционна банка. Фонда така или иначе помага и на териториалното и на социалното сближаване. Има средства, които могат да се използват за пазара, а държавите членки могат да разчитат на допълнителен фонд, който да се използва заедно с платформите за структурните фондове. Ние, освен това, разчитаме и на създаването на този Европейски консултантски център – по въпросите на инвестициите. Отново идеята е да се работи по кохезията, да има допълняемост. Този консултантски център ще може да насочва проектите там, където има най-малко административен капацитет или натрупан опит. Ето защо Според мен гаранцията, бюджетните въпроси във връзка с проектите, е, всичко това е важно, но не става дума единствено за политическата страна. Важни са и проектите с техните качества. А по тройното А не бих казал, че нашето предложение е много различно от това на комисията – крайна сметка единственото, което се казва за Хоризонт 2020 и механизма за свързване на Европа е, че се намаляват ангажиментите. 5 милиарда са свалени на 3,3 милиарда. Нещо, което дори не е включено в регламента. Необходимо е обаче да се търси решение при годишната бюджетна процедура. Да се имат предвид съществуващите нужди и да се осигури гаранция, която е абсолютно стабилна, при която изобщо няма условност. Това би позволило фондът да започне да се структурира от месец юни нататък. Няколко думи и за Европейската инвестиционна банка. Ако те поемат гаранцията от 16 милиарда, а парламентът успее да осигури 5 милиарда, това много би ни помогнало – така ще си решим проблемите. Така или иначе ще продължим да работим. Но нека ви помоля за следното. Необходимо е да ни се дават предложения, които са жизнените да се каже – не е необходимо да се представят предложения, които противоречат на преговорите за МФР, които ще бъдат спрени в съвета. Нека бъдем конструктивни, за да можем да напреднем. Освен това, инвестициите са добри не защото са частни или публични, а защото водят до повече заетост, повече растеж. Това, което ние се опитваме е да обхванем средствата, които са налични, да ги насочим към устойчивите проекти и освен това да имаме предвид, че фондът има за цел не само да привлече инвестициите и да на, помогне на малките и средни предприятия, целта е да се намали бюрокрацията на вътрешния пазар. Освен това, така ще използваме платформите за енергийния съюз, механизма за свързване на Европа и така нататък. Благодаря и накрая господин Булман. Е, благодаря. Uh, е, 26 колеги се изказаха. Много благодаря. Благодаря на всеки го лично. Благодаря на всички вас за конструктивните предложения и се надявам, че ние ще може да говорим още по-конкретно, когато имаме предложенията за изменение. Сега, за 2-3 минути не мога да отговоря на всички колеги, така че моля за вашето разбиране. Ще се обърна към комисията и към инвестиционната банка. Те говориха накрая, защото в крайна сметка трябва да се споразумеем за общата посока, в която ще вървим с тези две институции. Ако нещата продължават така, е, председателите един по един ще си отиват, никой няма да иска да ни гласува доверието и няма да ни даде своето портмоне. А, ако ние, с други думи, като парламент не си свършим домашната работа, то този проект няма да намери нужното доверие. А това е нашата задача да осигурим доверието. Сега за графика. Ако виждам правилно нещата, представителите на Инвестиционната банка и на комисията имат 6 месеца да се съвещават и да уеднаквят своята позиция. Ние за три седмици с моя колега направихме този проект, а пък преводачите работиха два пъти по-бързо, за да направят преводите. Аз ви обещавам две неща. Обещавам ви, че ще работим толкова бързо, толкова целеполагащо, и толкова ефективно, колкото можем. Е, готови сме да стигнем до границите на своите възможности и на тези на нашите сътрудници. И ви обещавам още нещо. Няма да преследваме политиката в парламента, да си затворим очите и да свършим просто някаква работа, само за да имаме някакъв текст. Не, ние ще искаме да текста да е ясен, всичко да е много точно, много конкретно и много ясно. А, какво имам предвид? Искаме всички проекти да са анализирани до край, Както каза и представителя на банката, проектите ще бъдат анализирани, и това е ясно, ще бъде анализиран техния очакван резултат добре, но мисля, че в бъдеще ще може да говорим така, че и комисията да бъде доволна от нашите предложения. На следващо място, никъде не е казано, че парламентът ще има ще взема решението за избора на, парламент, на експертите. Ние не искаме такова. Ние искаме от вашите предложения да може да кажем кои от тях са за нас, нас убеди... са, са за нас най-убедителни. Е, бюджетът е единствения гарант за риска. Така че законодателят има право да помисли за персонала, който ще управлява средствата. Това не е политизиране, това е просто една едно, едно компетентно поемане на отговорност. Но и за това мисля, че ще може да говорим в бъдеще. Има колеги, които са по-компетентни по отношение на бюджета. Хосе Мануел е по-компетентен в тази област от мен и съм сигурен, че и в тази а, сфера ще може да намерим компромис, който да отговаря на експертните знания на парламента, на изискването за гъвкавост и на нашите очаквания за устойчивост и за надежност на фонда. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин Булман. Всички си даваме сметка за огромната отговорност на Европейския парламент. Има огромни очаквания. Проектът също е мащабен и Европейския парламент трябва да си изпълни задължението. Благодаря на всички за гъвкавостта. Трябва да стигнем до споразумение в името на всички европейски граждани. Давам думата на колегата Арджии. Благодаря ви, скъпи колеги. Много съм впечатлена от проведения дебат. Със сигурност от него става ясно, че Европейският парламент е твърдо решен да отговори възможно най-бързо на очакванията да запълни дефицита. Искам да отбележа, че имаме и сериозни предизвикателства, обаче на първо място изпълнението. Много често ни критикува, че решенията се вземат твърде бавно, че някакси в Европа не реагираме на ситуацията в момента достатъчно бързо и затова не помагаме на гражданите. Но ето нашите докладчици показаха, че сме способни да се мобилизираме бързо и да работим. Това е много обещаващо. На второ място – Европа работи чрез правила. Тя няма правителство. И за това е важно да се постигат поставените цели. Третото предизвикателство е свързано с увереността. Да, няма достатъчно инвестиции, от друга страна има огромна ликвидност – ЕЦБ взе своите мерки, но ето ние виждаме, че има огромна ликвидност на разположение на инвеститорите, но като че ли те не знаят къде да насочат парите си, защото става дума не за проблем с липсата на ликвидност, а липса на достатъчно интерес. Затова е необходимо да преодолеем рисковете да създадем доверие у инвеститорите и това се прави именно чрез гаранцията, която ще е осигурена и чрез Европейската инвестиционна банка. Много се радвам на предложенията на докладчиците всяка година комисията по бюджети да участва в процедурата. Аз си спомням последните преговори за коригиращия бюджет 2014 година, бюджета 2015 година. Струва ми се, че въпреки трудностите успяхме да осигурим средства за допълнителните плащания от около 4 милиарда, но има неразплатени 25 милиарда. Това, разбира се, прави инвеститорите неспокойни. Те си казват, ако не могат да намерят 25 милиарда да си покрият сметките, как ще заплатят тогава за гаранционния фонд? Аз тук разчитам на докладчиците. Те трябва да намерят начин да се създаде доверие, да няма никакво съмнение – и през следващите седмици това да бъде основата за преговори. Скъпи господин Булман, господин Фернандес, както и докладчиците от другите комисии, вие ще трябва да намерите нормите, които да са ясни, да дават предвидимост, тъй като това са дългосрочни инвестиции. Инвестиции Инвеститорите искат стабилност, искат предвидимост. В крайна сметка е необходимо регулаторната рамка на вътрешния пазар да бъде уеднаквена и стабилизирана. Много ви благодаря, благодаря на докладчиците. Комисията по бюджети и другите свързани комисии ще продължат да работят по темата, тъй като Европейският парламент трябва да излезе с единно предложение. Предложение, в което да сме твърдо убедени, за да можем да убедим и съвета. Срока за изменение е четвъртък, 19 март на обед. Проекта за резолюция АД4М е отделно предложение – Член 59, нека ви напомня, че съгласно този член измененията трябва да са по същество, не може да съдържат допълнителни предложения или политически коментари. Мисля, че това е всичко. Благодаря ви за участието. Thank you so much. Okay?